Mes chers collègues, bonjour! Скъпи колеги, добър ден! Allez, nous allons reprendre euh, nos travaux. Да възобновим нашата работа. Приемане на дневния ред. Разполагате с проект на дневния ред. Ако няма възражение, считаме, че е прият протоколите от заседанието на 21 и 22 януари се считат за приети, ако няма възражения. Съобщения на председателката. Имате късмет, нямам какво да ви кажа. И преминаваме с точка четвърта. Task Force Tourism. Скъпи колеги, изборният период е пред нас. Трябва да направим разноснетка, както и да очертаем перспективи за бъдещето и по-специално в областта на туризма. Днес организираме последно мен на мнения в областта на туризма в нашата е, комисия. Ще се спрем на петте положителни резултата и успехи в областта на туризма и ще очертаем перспективите за бъдеще. Туризма е неразделна част от цялостната европейска политика. През 2017 година бе организирана среща на високо равнище, посветена на туризма по повод Международния ден на туризма. През 2018 година в пленарна зала бе гласувано приемане на специална бюджетна линия за туризма в следващата МФР. Ние работиме по тази, в тази посека. Днес Поздравявам с добре дошли сред нас госпожа Ана Атаносополо, която ръководи отдел туризъм в рамките на Генерална дирекция ГРОУ. Благодаря ви, че сте сред нас. И господин Едуардо Сантандер, добре дошъл, който е изпълнителен директор на комисията European Travel. Добре дошъл сред нас. Всеки от тях ще ни представи а, своето виждане за туризма, което е от огромно значение за нашата комисия. Искам обаче да ви спомена, че всеки от вас разполага с 7 минути за презентацията си. След това ще дам думата на колегите депутати, които ще ви зададат въпроси. Но първо искам да дам думата на заместник-председател на, на нашата комисия и който отговаря за туризма, господин Юхелей, който ще ни представи конкретно всичко, което сме направили през последните 10 години. Имате 10 минути, имате думата. Благодаря. Се, скъпа Ана, скъпи Едуардо. Искам да ви поздравя. Вие сте наши постоянни събеседници. Бих искал също така да поздравя чрез вас професионалните организации и всички онези асоциации, които са представени днес са тук. На последното заседание на нашия Task Force направих равносметка на свършеното през последните години. Смятам, че резултатите са положителни. Направих е, преглед на свършеното от страна на парламента в областта на туризма. Можем да разделим нещата в е, две, е, два блока. Първо, Тран участва в законодателната работа на парламента на наблягайки на на туризма. Туризма не е ежедневно или ежемесечно в нашия дневен ред, но по време на последният мандат бяха взети няколко реш, решения, които и са свързани с туризма, пакета за визовия режим, също така законодателни мерки, свързани с рибарството или споделената економика. В по много от е, различните теми ние допринесахме, е, наблягайки на туристическият компонент. Важното във всичко това е че разгледахме и докладите Демонтеро, посветен на предизвикателствата на туризма. Благодаря на колегите, които работиха по тези нормативни документи. В крайна сметка резултата не проличава тук в в законодателната работа резултатите про... Про... проличават на а, така някак на, в по-широк план. През, пос, през последните години бяха проведени пет а, между министерски заседания, пет неформални съвета, в които очаквах, участвахме. Многократно разговаряхме с комисара в чието портфел се намира туризма и също така създадахме стратегическо сътрудничество с генералният секретар на Международната организация по туризъм и по по наша, по наше искане председателят на парламента под подписа договори за сътрудничество с различни организации, нещо, което бе възприето радушно от страна на е, професионалистите. Също така задълбочихме своите връзки и контакти с Комитета на регионите в областта на туризма. Е, представители на, на двете институции участваха в различни мероприятия и също така изразихме своето мнение и дадахме становище по повод на няколко доклада, прияти от Комитета на регионите. 11 е, милиона евро са били посветени на пилотни проекти и други мероприятия и инициативи в областта на туризма. Осъществяват се 9 програми, кои, които са инициирани от наши колеги. Според Европейската комисия до сега не е, не, не е обръщано подобно внимание на туризма и подобни а, е, суми не са били разходвани в областта на пилотни проекти за туризъм. Не, не трябва също така да забравяме, че миналата пролет постигнахме голям успех. А, е, успявайки да включиме бюджетна линия, посветена на туризма в следващата МФР. Отбелязваме и е, ежегодно Международния ден на туризъм. На туризма миналата бяхме организирали и среща на високо равнище, по този повод, както и организирахме така наречен сезон на туризма в парламента. За... Бих искал също така да подчертая някои интересни, малко интересна информация, нашите ежедневни контакти с професионалните организации на туризъм, господин Сантандер, който е председател на комисията, е тук сред нас. И е, имаме и други професионалисти, които са днес тук сред нас. Нашата цел е да, да приемеме един съвместен манифест манифест на организациите и институциите в областта на посветен на туризма това ще бъде така. А, един а, материален резултат на а, извършеното заедно. Успяхме да създадеме съвместно документ, а, благодарение на ежедневният обмен с представителите на различните професионални организации. Това сътрудничество трябва да продължи и за в бъдеще. Аз лично участвах в 35 различни събития като представител на Комисията по транспорт извън Брюксел. А като цяло в Брюксел организирахме над 200 мероприятия, посветени на туризма. Благодаря ви, благодаря за работата, която свършихме заедно. И още веднъж бих искал да благодаря на Световната организация по туризъм. Аз лично смятам да продължа да бъда депутат след 26 май и да продължа да работя в тази тема. Благодаря, господин Юхели. Всички вече знаят, че сте отново кандидат за изборите. Сега ще дам думата на нашите експерти. Госпожа Атанасополо, разполагате с 7 минути. You, Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи приятели! Във връзка с хоризонталния характер, много въпроси са свързани с туризма, интимния пазар, цифровизацията, промишлеността, транспорта, енергетиката, регионалната политиката, образование, умения. И всички тези са много очевидни. Така че по тези причини Европейската комисия, разбира се, работи и за целите и интересите на а, туристическия а, сектор, за да се изпълнят всички взаимозависими аспекти. Така че политиката на туризма е част от един общ интегриран подход. Последните пет години Европейската комисия излезе с различни предложения, свързани с туристическия сектор. Вие даже споменахте някои от тях, като различни фондове могат да бъдат мобилизирани, като например фонда за ам, Европейско структурния фонд, фонда за европейско развитие е повече от 3 милиона и половина. Наред с хоризонталните аспекти, Европейската комисия развива специални помощи и подпомагане за сектора. И тук искам да подчертая, че европейският туризъм мога да кажа, че комисията има ограничени правомощия и всъщност може да предлага само дейности, които да подпомагат държавите членки. Целостният бюджет е в рамките на Косме и възлиза на 42 милиона евро за периода 2014-2019 година. За същия период комисията е реализирала многобройни пилотни а, проекти, възлизащи на 11,5 милиона евро. Искам на Европейския парламент да благодаря сега, както и на вашата комисия, за това, тези предложения. Така че съвместно с Европейския парламент и с е, Комитет на регионите ние създадохме една плодотворна синергия. Първото най-важно нещо е всъщност да си дадем сметка кои са ключовите приоритети за европейския туризъм на европейско ниво. В комисията именно ние работим по тези пет ключови области, които са представени в съобщения на комисията от 2010 е, година, както и в редактираната стратегия на комисията от 2017 година, както и резолюцията на парламента, прията през 2015 година. Тези пет ключови приоритета са следните – първо, ние работим за рамковите условия за туризма, да се подобри регулаторната рамка, както и да се стимулират интелигентните инвестиции. Като разбира се, това означава, че ние желаем да насочим вниманието си върху интелигентния туризъм, устойчиво развитие, което означава също така да се включат и економиката на, економиката на платформите и е, економика на споделяне. На трето място устойчив и отговорен туризъм. Тук, разбира се, се съсредоточаваме върху кръговата економика, както и диверсификация на туристическия продукт. На четвърто място стабилността и устойчивостта на, работните, на работниците, които са ангажирани в този сектор, техните умения, компетенции и образования – и на, на пето място международния характер на сектора и неговата глобална световна конкурентоспособност, като идеята е да насърчаваме Европа като туристическа делега... дестинация. Искам да представя няколко примера по всеки един приоритет, т.е. това са инициативи, които ние сме а, реализирали през последните пет години. По първия приоритет – Естествено, че финансирането, инвестициите са съществени за туризма. Затова ние сме подготвили наръчник за финансиране на проекти в този област, за да упростим европейския бюрократичен език и да предоставим различните финансови фондове, възможни за този сектор. Повече от 100 национални партньорски а, е, туристически проекта ние сме а, е, финансирали, както и 200 заинтересовани, а, е, представители на заинтересованите страни. Това доведе до международни а, оферти, в а, които са, разбира се, а, обхващат различните видове туризъм. Крайбрежен, планински, селски и така нататък. Следващия аспект. Интелигентният туризъм Осем европейски региона към момента работят е, съвместно с наша подкрепа, за да изградят иновативен капацитет по отношение на цифровизацията, големите данни, за да използват тази информация за целите на туризма. По втория приоритет – иновации, цифрова трансформация, економика на платформите. Кои са примерите, които мога да посоча тук? За първи път ние финансирахме транснационален инкубатор от 9 държави членки, които подпомагат малките предприятия и новосъздадените фирми в сектора. През 2015 година тази мрежа започна да провежда диалог на европейско ниво за цифровизацията в областта на сектора. Следващи събития са предвидени и тази година. Предвидили сме целево а, подпомагане за изграждане на капацитета. А, за целта организираме различни вебинари, които а, се ползват от повече от 200 000 малки туроператори в Европейския съюз. Като сме организирали също така и многобройни семинари и обучения в пет държави членки – Работим също така и в <clears throat> бързо развиващия се сектор на настаняването в домашни условия. За целта трябва да бъдат установени добрите практики и да бъде предложена добра регулаторна база като в край, крайния резултат ще доведе до европейски норми. Миналата година организирахме конференция на високо ниво в Брюксел. Към момента комисията продължава диалога с заинтересованите страни, за да наблюдаваме развитието именно в този сектор на економиката на споделяне в областта на станяване. Какво означава интелигентен туризъм?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 е, процедурата за следващата година. И се надяваме, че тази нова инициатива ще изгради платформа на европейски градове, които ще споделят своя опит за интелигентния туризъм и по този начин да се получат едни от други. Сега ще дам примери по третия приоритет – устойчив и отговорен туризъм. Устойчивостта е много важна за туризма в економическо, социално, културно и екологично отношение. Затова ние трябва да целенасочено подпомагаме предприятията за изграждане на капацитет. За целта сме заделили над 5 милиона евро. И по този начин ние бихме желали да предлагаме повече и повече устойчив туризъм, в който да участват много доброволци. Например, има различни мрежи, които работят в, на европейско ниво и които насърчават този вид туризъм. На следващо място. Устойчивост на работната сила. Очевидно липсват обучени работници в сектора, затова ние изготвихме проект за обучение на работници в областта на туризма. За целта след 2020 година, когато приключи този проект, ще бъде изготвен наръчник. И на последно място искам да се спра на световната конкурентна способност. 40% от световния туристически пазар се заемат от Европа, но нека да не забравяме, че всъщност тенденциите са и спадащи. За целта туристическия бизнес трябва да придобие все по-международен характер, особено МСП. За целта комисията е предвидела 12,7 милиона за 2014-2019 година Голяма част от този бюджет е, е за създаването на обща платформа, така че да се провеждат онлайн и, а, а, и други кампании за насърчаване на европейския туризъм. Ние също искаме да подпомогнем туроператорите да навлизат на нови пазари. Това, разбира се, е, въжи с по-голяма сила за а, МСП. И през 2017 и 2018 година бюджетът възлиза на около 2,8 милиона. Съвместно с Китай ние а, виждаме една чудесна възможност за реализиране именно на насърчаване и на а, а, излизане на международната сцена на различни а, заинтересовани страни. Между впрочем, се увеличи драстично броя на китайските туристи в Европа през 2018 година. Това въжи също така и за първите 4 месеца на тази година. И това се дължи, разбира, също така и на различни насърчителни кампании и в самия Китай. От страна на бизнеса ние събрахме 1000 европейски и 850 а, китайски а, дружества и в, а, в Европа, и, а в Китай а, е, бяха организирани, т.е. и в Китай, и на международно, и на регионално, и в европейско ниво бяха организирани над 400 инициативи. През тази година ние продължаваме да работим съвместно с китайските власти, с техните туристически организации, за да определим общите цели. Сега в заключение ще се спра на бъдещето. Разбира се, че ние продължаваме да работим по нашите приоритети, защото туризма остава сериозен приоритет в различни политики. Това са хоризонтални въпроси, както устойчивост, цифровизация и други. Между впрочем, а, този подход е залегнал и в МЕФЕРЕ и се надяваме туризма да получи а, различни а, помощи от различни фондове, като а, Хоризонт 2020, Косме и други. А, дискусиите и преговорите в парламента и в съвета – продължават и се надявам а, да се вземе положително решение в следващата МФР. А нашите колеги а, в комисията, разбира се, ние оставаме да бъдем ангажирани а, относно тази тема. Много ви благодаря. За нас това е изключително а, важна тема. Но ви моля да се придържате към 7 минути. Следващия оратор е е, Едуардо Сантандер. Благодаря, благодаря на Иштван за това, че ме покани да участвам в това заседание. Аз е, го приемам не само от името на Генералната дирекция за туризъм в Европейската комисия, но също така и от манифеста за туризъм. Аз тук представлявам не само институциите, където работя, но също така и лица, които присъстват в тази зала. Аз мога само да се гордея с това, че ви представлявам. Ние сме манифест. Набързо искам да ви напомня, защо започнахме с огромната помощ на много депутати от вашата комисия, в частност с насърчението на господин Иштван. Е, трябва ни общ глас, защото нашия отрасъл е толкова е, разпокъсан и нашето и, е, тази разпокъсаност се разглежда от много политици като слабост. Затова трябва да си зададем въпроса каква помощ ни е необходима? Помощ ни е необходима от вас, но също така трябва да имаме е, общ глас. Е, същинските постижения са колективни, забележителните постижения са колективни и в крайна сметка ние можахме да обединим гласа си. Как започнахме? Е, искам да се върна малко назад. Тези цифри са много добре известни на всички, които присъстват в тази зала, но аз е, неуморно ги е, повтарям, защото економическата полза от туризма е толкова огромна за принадлежността към Европейския съюз, но за нашата економика, за работни места и економически растеж толкова много региони на света. Така че ние неуморно ще ги повтаряме. Не само тук, в тази комисия, но в е, е, тази сграда, но извън в ежедневната ни работа с партньорите, с семейства и приятели, е, да кажем защо хората искат да отидат на плаж или да прекарат уикенд на приятно място, но това не е всичко. Тази инициатива Туризъм за економически растеж и работни места всъщност сега е подета от Европейската комисия. Много беше важно да привлечем на своя страна комисията Юнкер. Имаме основни приоритети. Е, те продължават да бъдат приоритети. Те са много важни, е, защото говорим за устойчивост, е, свързаност чрез транспорта, квалификация и мисля, че в тази комисия много често се говори по тези въпроси. Мнозинството от приоритетите не се обсъжда достатъчно, поне според мен, но ще се върнем на това. Когато започнахме през 2008 година, бяхме е, е, групата, в която, например, беше колегата от Европейската федерация. Е, ние участвахме в срещи и сега има 45 организации. Виждате цифрите на екрана. Основни туристически агенции участват в нас, туристически операции, въздушен транспорт, атракции, всички видове транспорт, така че трябва да имаме общ глас и е, трябва да имаме общи насоки. Структурата на групата, тя остава неизменна. Ние сме неформална група, но структурната ни е формална. Ние не сме сдружение, не сме сдружение на членове е, е, имаме е, инициативен комитет. Е, аз съм е, член, има един председател, двама заместник председатели и моята колега Юлия Николица, която представлява на секретарията зад сцената. Тя организира всичко. Европейската комисия за туризъм. Аз гордо я председателствам и трябва да продължим да се борим е, за туризма през следващия законодателен мандат. Искам да ви кажа какво сме направили до момента. Е, е, започнахме през 2015 година. Тогава започнахме с това, което наричам евангелизация. Срещнаме се не само с нашия комисар, но ние бяхме посъветвани да се свържем и с културния сектор. Сен Свързахме се и с Навръчич, който е комисар за туризма, защото това дава възможност да се обединим. Не може да има музей или туристически атракции без туризъм и обратното. Имаме и много други дейности в обмен на тази Task Force за туризма работим активно и с Комитета на регионите, защото туризма винаги се съчетава с регионална политика. През 2017 година изпратихме открито писмо до господин Юнкер, до Европейски парламент и е, до е, Комитета на регионите във връзка с туризма, но така и не получихме отговор. Пътюм го споменавам. Всъщност е, и през 2016 година ние създадохме съвместна процедура за модернизиране на европейската политика е, вече госп... Беше споменато, че интернационализацията е на лице във връзка с конкурентоспособността на Европейския съюз, но трябва непременно да се промени визовата политика, защото е, проблема на Европейския съюз не е да загубим е, нашия дял, а да загубим нашата конкурентоспособност. Ние водим съвместна е, кампания за повече туризъм в следващата многогодишна финансова рамка от 2021 до 2027 година защото нищо не се постига без нищо. Т.е. трябват ни средства. Тук е, трябва да имаме сериозни застъпници. Искам да спомена госпожа Клаудио Монтеро, Изабела Монте, и много е, други, е, които в момента отсъстват, но те се застъпват за нас активно. Кои са постиженията през последните години? Ние настояваме за по-бързи и по-гъвкави правила за визите. И е, тук има повече от 3 е, милиона, които са отпуснати. Е, това е в резултат на нашата инициатива съвместно с европейски депутати. И институционалната подкрепа. Мога само да благодаря на госпожа Анастополус за помощта, която ни оказва от името на комисията, но и предшественицата госпожа Кораса и особено господин Отун. Той вече се пенсионира, но той е един от основните инициатори, ментори, бих казал, на тази инициатива. Искам да му благодаря лично. Разбира се, на всички кои, депутати, които са членове на Комисията по туризма, господин Таяни винаги, независимо от партийната принадлежност, винаги е подкрепил туризма. Миналата седмица той ни прие и е, ние му предадохме е, документ, е, който да осигури приемствеността и искам той да, да бъде след предвид през следващия мандат. Но и не всичко е постигнато. Ние продължаваме да настояваме за по-активна помощ за туризма и се надяваме тази институция да остане лоялна към принципите, според които ни подкрепяше до сега. И се обръщам към нашите приятели от Комисията по транспорт. Пожелавам ви да, за, да, да запазите местата си. Пожелавам късмет на онези, които е, ще останат е, кандидати. И ви пожелавам приятна работа председателя, ти се вписа в тези 7 минути и за това искам да се обърна към колегите да се придържат към 2 минути, речи от 2 минути и първо въпроси. Госпожа Клаудия Мотайро, представител на НП. Имате думата. Благодаря. Първо, Бих искал да приветствам всички, които участваха в последната Task Force, в частност председателя Уели, но също така и онези, които говориха 7 минути и малко повече. Поздравявам ги за всичко, което са постигнали за туризма по време на този мандат. Всичко е, това е, показва е, ангажимента на всички, които вярваха в този отрасъл и то от няколко мандата. От години наред ние защитаваме политическа гледна точка, независимо от идеологията. Ние се опитахме да дадем нов тласък на този отрасъл. Той е много важен за брутния вътрешен продукт Опитахме се да създадем работни места. Това е отрасъл, който обединява основно малки и средни предприятия. Така че ние искахме да работим и за тези предприятия. Цялата работа, която беше напомнена до сега, чрез манифеста, чрез работата извършена от така наречената Task Force. Държа да напомня, че в началото работата ни не беше лесна, но можахме да разчитаме на конкретни действия от страна на Европейската комисия. От 4 е, години насам има конкретни дейности в областите, където искаме да работим. Надявам се да можем да продължим тази работа в рамките на бъдещ мандат, за да можем е, да продължим да подкрепяме отрасъла. Най-вече да оказваме помощ на малките и средни предприятия, да можем да говорим за по-голяма помощ, както каза Едуардо Сантандер. Е, отрасъла се нуждае от подкрепа, особено малките и средни предприятия. Да работим по иновации, по цифровата сфера, за интелигентни инвестиции. Това е бъдещето. Да работим устойчиво, интелигентно, с интелигентни дестинации за туризма. Всичко е, това е неразривно свързано с транспорта, както каза и Едуардо. Така че е, съвсем логично в Комисията по транспорт и туризъм е, ние да поставим ударението върху мобилността, като имаме предвид как се отразява тя на отрасъла. Още веднъж от сърце благодаря на всички. Мисля, че добре работихме, че постигнахме напредък, че отбелязахме победи и се надяваме че е, следващата многогодишна финансова рамка ще запази е, този е, тласък за туризма. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на Таскфорса и да ги поздравя за свършената работа по времето на нашия мандат. Разбира се, винаги се надяваме на повече и винаги се, се опитваме. очакваме повече от комисията. Сега не става дума за госпожа на Сополу, която е, е нашата, нашия представител в е, комисията, човека, който ни подкрепя, но не при... но ние очакваме, разбира се, все повече и повече комисията да дава, да отдава повече значение на туризма, дори от политическа гледна точка. Защото туризма сам по себе си е нещо като насърчаване на нашия начин показване навънка на нашия начин на живот. То става нещо като марка Европа. Така че искам да задам два въпроса на госпожа Атанасополо. Ако Що се, що се отнася до бюджетната линия в международната финансова рамка? Знаете ли горе горе-долу колко от европейският бюджет се а, инвестира директно в туризма, за да можем да направим едно сравнение, да видим дали, дали тези 300 милиона, които са записани в бюджетната линия, са достатъчни. Аз мисля, че няма да са достатъчни. И второ, мисля, че трябва да направим също така един инвентар на законодателството. И имам чувство, че е, законодателството е много фрагментирано, много парчелесано и това пречи на а, консолидирането на сектора. И какви са връзките между развитието на сектора и 17-те цели на милениума на ОНЕ. Господин Крамер има дума. Да, благодаря ви. Най-сърдечно искам да благодаря на нашите гости за техните презентации. Разбира се, че това е много важна работа през последните 5 години за туризма. Това е тежък труд. Бавно се развиват нещата, но въпреки това виждаме напредък. Както се казва на английски, ние сме комисията тук за транспорт и туризъм. На немски, разбира се, думата е малко по-старомодна, но въпреки това тя се използва тази. Но моля ви, наистина, нека тази по-старомодна дума вече да не се ползва. А можем да казваме думата туризъм на всички езици. И тук. Виждам, че съм са съгласни някои колеги. Това е началото, разбира се. На второ място, аз като представител на зелените, разбира се, туризмът е много, играе много съществена роля. Спорта, велосипедния туризъм. Въпросът е обаче да игра... всички да говорим на един език. 44 милиарда се дават за велосипеден туризъм, обаче за круизните кораби 500 милиона или повече. Но когато, да, това е добре, нали, за бизнеса им така нататък. Обаче, ако а, велосипедния туризъм поиска малко повече пари, не, не, не, не се дава толкова бързо. 35 евро aus ohne Übernachtung an Autotour. Защото, например, всеки а, а, велосипеден турист, например, може да разходва на ден под около 35 а, евро. Например, той отсяда в биохотел, той разбира се е допер за екологичното развитие, за устойчивото развитие. Тоест, значи, ние не ползвате повече самолети, не ползвате толкова често автомобила си, обаче това означава, че ползвате велосипеда, което означава, че се намалява въглеродния отпечатък с 10 до 15%, защото туризма може не, да разруши самия себе си. Така че да не забравяме именно тези феномени на свръхтуризъм, тези места, които са препълнени с хора, защото точно това не е устойчив туризъм. Именно устойчивия туризъм се ам, подпомага именно от а, малките и средни предприятия, не от големите туроператори. И те трябва да бъдат, именно малките и средни, трябва да бъдат подпомагани и защитавани. Благодаря ви за отдаденото ми време. Благодаря, господин Крамер. Госпожа Арнотю има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо. Благодаря, господа, за изказването и за работата ви. Брюксел е компетентен само за да подкрепи туризма, и с изненада виждам в документ на Генерална дирекция е, предприятия на Комисията за нова политическа кадра за европейския туризъм. И основна цел е, отварям кавички, да се благоприятства европейското гражданство, защото чрез туризма се подкрепя европейското гражданство и срещата с други. Затварям кавичките. Трябва ли да разбираме, че Комисията е, се основава на туризма, е, за да създаде устои на федерацията? федералния си проект. Е, този европейски проект е доста голяма мъгла и туристите, които идват от други континенти, познават Европейския съюз благодарение на нациите, които го съставляват, а не благодарение на Европейския съюз. Доста се очудих, като видях мотива от миналата година за елиминиране на европейски град за столицата, е, за европейска столица. Е, това е титла, която която се дава от Европейски съюз, защото сюрреалистично се смята, че е, клипа на този град може да бъде реклама за християнска Европа. За какво е, да се разтревожим? Според мен това трябва да привлече вниманието на властите и на Европейската комисия. Първо, заетост. Недостъг на работна ръка в хотелиерството и в ресторантьорството. Това е реално синдикати на работодатели искат по-лесно да могат да назначават мигранти и защо да се лишат при условие, че Европейската комисия мултиплицира програми за интеграция. А процента на безработицата е много висок, особено в страни като Франция. Освен това, сигурността на туризма, безнаказани банди и накрая е, покупателната способност на средните класи. Те са изключително засегнати. И накрая политиката за строги економии. И ясно е, че е, е, правителството на Гърция продава на безценица туристически обекти. И накрая в най-изложените градове е, потоците от туристи не създават проблеми. В Венеция, в Барселона, в Прага. Масовия туризъм може да се превърне в бич. Имам предвид е, шумовете, е, замърсяването от корабите за круизи и накрая нелюбезното отношение. И накрая местните власти. В нашите столици има грозни бутици, където се продават сувенири, произведени в Азия, докато нашите търговци трябва да затворят, е, е, защото просто цената на недвижимостта е забраняема. Тя просто разобеждава всички. Председателката, следващата изказваща се, имате думата un atteggiamento un po' più costruttivo, ecco, parliamo di una economia importante. Eh. Госпожа Демонте, става дума за една много, един много важен економически отрасъл, третият в, Европейският, в Европейския съюз. И парламента излезе с резолюция на тази тема. Туристите искат качествено прекарване и за това Европа трябва да предоставя качествени услуги, за да може да остане е, първият е, е, туристически обект в света, така наречен. Затова е необходимо повече обучение за работещите в отрасъла. Също така трябва да се разгледат различните аспекти в трябва да се вземат, да се, да се проучи подробно качеството на хотелските услуги, предлагането на нискокачествени жилища може да подкопае базите на туризма. Също така трябва да се потърси е, повече е, развитие на целесообразния туризъм, тури, специфичният туризъм, който се развива все повече и повече. Питам Едуардо Сантандер какво мисли и какви са перспективите за бъдеще за различните типове, видове туризъм. Ние изпратихме а, е, също така е, писма на, комисия, на, комис, на господин Юнкер, но не получихме отговор. Так това е не. А, е, подобно поведение от страна на комисията е недопустимо. Ние вършим нашата работа и комисията трябва да свърши своята работа. И също така е необходимо да има повече европейска намеса в туризма и се надявам, че в следващият мандат Таскфорса ще се превърне в подкомисия. Господин Ван де Камп, имате думата. Мога ли да говоря холандски? Благодаря на всички за свършената работа в областта на туризма. Имам три е, въпроса. Първо, колко визите? абсолютно ли е решен проблема с визовете, защото примерно ако дойдат туристи от Украина, те могат да посетат целия Европейски съюз в такъв случай. Има наистина места, където има, може би, прекалено много туризъм. Венеция, Барселона, Амстердам. Какво ще направите, за да се реши този проблем, защото наистина местното поколение някакси просто не издържа и не може повече да търпи. И а, е, още нещо, туризма, турист, туристическия сектор не се смята за добър работодател. Наемат се млади хора без опит, красиви и така нататък. Красотата е хубаво нещо, обаче трябва човек да има и професионален опит. Благодаря. Господин Ванденкамп. Камп. Е, и сега се обръщам към нашите експерти. Не разполагате с много време, за да отговорите на въпросите, тъй като сме много закъсняли. Им разполагате с 4 минути, но ако можете, поне така набързо. Ще направим което можем, госпожо председател. Благодаря. Е, въпрос, на въпроса на госпожа Аяла можем да ви представим абсолютно раз, така подробно равносметка на инвестициите в туризма по линията на Косме. Сега, колкото на следващия въпрос и изследванията, много изследвания бяха пред, направени в различни а, области на. А, така наречената а, споделена економика и по-специално, що се отнася до отдаването под найеме. Е, раз, това е, разбира се, едно явление, което се развива и ние ще се опитаме да идентифицираме наистина изследвания, които да са така доста разработени в различни области, за да видим взаимоотношението между тази, този вид економика и, разви, и развиване на туризма. Господин Ван де Кампа, в момента знаете, че се е, променя визовият кодекс, визовия кодекс, като се търси баланс между от една страна сигурност и от друга страна привличане на повече туризъм. Колкото до масковия или свръхтуризъм, да, има различни аспекти на този на, на, на, на този проблем. Това е явление, който което трябва да се изучи по-подробно от Европейската комисия и да се вложат малкото повече средства в тези изследвания, като разбира се обаче тези изследвания, изследвания ще станат с местните и националните органи на властта. Колкото до привличане на професионалисти в този отрасъл, от 2015 година са се из, извършват необходимите изследвания и включително имаме и проект по линията на Erasmus+, като този, тази дейност получава 5 милиона финансиране. И още нещо, през последните 5 години се опитахме да създадеме към ЕЮРЕС специален е, звено за туризъм. Това е, става дума за Европейският портал. Както, както знаете обаче, ние имаме доста ограничени компетенции в областта на туризма, така че въпреки всичко ще се опитаме да направим повече за обучението в тази област. Господин Сантандер ще говоря на испанския езика на серванстес. Да, нашите устойчивите цели са в, на, на базата, в основата на нашите, на нашите цели. Ние работиме в тясно сътрудничество с Световната организация по туризъм. Но разбира се, трябва да се да се е, наблегне много повече на тези устойчиви цели на ОНЕ. колкото до приоритетите за бъдеще трябва да бъде доброто управление, защото доброто управление дава добри резултати, но доброто управление изисква. Ако искате да говорите, много ви моля, излезте от залата, казва председателката. Тъй като в момента слушаме нашите експерти, които отговарят на въпросите на колегите. Съжалявам. Така, още веднъж добро управление и добро обучение. Мисля, че обучението ще играе много важна роля за бъдещето на туризма и на цялата туристическа политическа, да, на цялата туристическа политика. Колкото повече знаят младите хора, толкова по-професионални ще бъдат. Сега ще отговоря на езика на Гьоте. Устойчивостта Естествено, че остава основен приоритет за нашата инициатива Манифест. Без устойчивост няма и бъдеще, както за нас, така и за децата ни. Благодаря ви. Eh, in italiano, eh, la... Дължа на италиански. на езика на Данте. А, сега, в крайна сметка, в, в винаги има един. А, е, е, е, един, кой, един, който е гост и другият, който го приема, който е негов домакин. Така че туризъм идва от а, е, гръцки, което значи а, е, човек да се завърти. Това означава всъщност едно сътрудничество, нещо а, е, съвместно споделено. И за да отговоря на господин Ван де Камп, но за съжаление не мога да му отговоря на холандски. Ще мога да кажа, че глобализацията, интернационализацията и е бъдещето на Европа. Комисията върши огромна, чудесна работа. наистина имаш през последните години бе свършено много. Има още един-два проблема, може би свързани с визовия кодекс. Но, Клаудия, ти говориш и испански, но нека да не забравяме, че 85% от туризма в Европа се крепи на малките и средни предприятия, е, на мини предприятията. И много, много, много правилно го спомена е, Клара тук, защото наистина те те не, техния глас не се чува много и асоциациите, които представляваме, много често всъщност имат членове е, микропредприятия. Благодаря на експертите, които за, за много малко време успяха да отговорят на въпросите. Да, Европа е първата туристическа дестинация в света, но в друга страна не трябва туристическите потоци да, да, действ, да замърсяват и да намаляват качеството на местата, в които се провежда туризма. Трябва да се запазят местата за местното население. Е, туриз, туризма наистина има е, международно измерение. Все повече и повече са китайските туристи, но е, нашата цел е туризма да бъде устойчив, тъй като промените в климата не се интересуват. И още веднъж благодаря на госпожата Насополо и на господин Сантандер. Благодаря ви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 Преди да продължим, искам да ви напомня, че всички решения на координаторите са в документа, който ви беше изпратен. И ако няма забележки, се смята за прият. И така, Незабавно пристъпваме към проверка, за да знаем, е, че сме е, постигнали кворум за гласуване. И така, начало на гласуването, за да се е, убедя, че е на лице необходимия брой депутати, че има кворум. Че ферме. Край на гласуването. Всичко е наред. И така. Започваме да глас... гласуваме. Е, пристъпваме към много важно гласуване. Гласуване, което се очаква от европейските граждани е, предложението за директива, с което се преустановяват сезонните промени на, часове, на, на часовете го започваме с, с а, вашия доклад, госпожо Скок. Пристъпваме към гласуването. Първо, четири еднакви изменения. Кой е за? Не, няма да има поименно гласуване. Вие поискахте ли поименно гласуване? Поискал ли е някой поименно гласуване? Добре, нека не губим време. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромисно изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение четвърто. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ е, за, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към компромисно изменение номер 5. За, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към компромисно изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Сега Пристъпваме към е, Юри 1. За, против, въздържали се, приема се. Имко 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 3-3, За, против, въздържали се, приема се. Агри трето за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение седмо за, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме пряко към 40-то изменение, е, което съвпада с МВ3. За, против, въздържали се, приема се. Е, е, двете изменения на пети и на имко отпадат. Агрипето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се. Не е ясно. Благодаря господин Крамер за оказаната помощ. Ще проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Пристъпваме направо към NV3 за против въздържали се. Приема се. NV5 Госпожо Аяла Сендър, ще проверим. Добре, NV5, начало на гласуване. Извинете, първо NV4, пардон. NV5 е, за, против, въздържали се. Господин Ван Декамп, е, бъдете концентриран. NV5 е прието. NV7 за, против, въздържали се, приема се. NV8 за, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме направо към Номер 49. Е, изменение 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3 8. Господин Вим Ванден Гласуваме 49-то изменение. Начало на гласуването. Е, престанете да смущавате съседа си, господин Вандеркамп. И така. 49-то. Край на гласуването. Отхвърля се, така бях и казала. Е, Итре 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 9 за, против, въздържали се, приема се. Юри 8 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Плюс 23, е, минус 11. Няма въздържали се. Докладът се приема. Това е и позицията на парламента. Браво! Поздравявам ви! И така. Продължаваме с, с изключителен доклад е, във връзка с прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабина с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност. Това е свързано с сигурността. не съм написала заглавието. Докладчик съм аз. Е, е, докладчика това съм аз. Поименно гласуване, е, защото вече са проведени преговори. И така, поставям на гласуване текст. Край на гласуването. Моя личен доклад е прият с голямо мнозинство. Много голямо мнозинство. Продължаваме е, с следващата точка. Протокол за изменение на споразумението за морски транспорт между Европейския съюз и Китай с оглед присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Това е доклад на господин Асиш. Така, е, Господин Асиш, е, пристъпваме към гласуване на вашия доклад, по именно гласуване. Начало на гласуването и ще затварям. Да, същото. Същото като преди. Така, и ще продължаваме с директива 2008 на парламента и съвета от 19 ноември от 2008 връзка с управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Доклад на госпожа Юто по именно гласуване. Хайде! Край на гласуването. И по същия начин Приема се с много голямо мнозинство. Продължаваме е, с, с е, обслужването на едно гише. Е, госпожа Клун, забележителен успех по този доклад. Доклад е, успех е ваш, госпожо Клун. Гласуваме окончателния вариант на доклада, електронно гласуване, начало на гласуването. И е, преустановявам гласуването. Приема се с, с голямо мнозинство. Госпожо Клун, браво на вас! Искате ли да кажете нещо, госпожо Клун? Госпожо Клун, искате ли да кажете нещо? Не. Наред ли всичко? А, благодаря. Много се радвам, че беше прият доклада. Благодаря на гласувалите. Супер, казва председателката. Продължаваме е, с, с е, механизма е, за. с предложение за регламент на Европейския парламент и на Съюза с оглед на отеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Докладчик съм аз. Начало на гласуването и е, е, преустановявам гласуването. Няма смисъл да казвате, е, че това е сталиниско. Господин Вандеркамп, аз изпреварващо действах и видях какво ще стане. Продължаваме с максимално минимално ниво на обучение на морските лица. Докладчик е господин Доминик Рике. Електронно гласуване по доклада, начало на гласуването. Край на гласуването. Плюс 32, минус 1. Доклада се приема с много голямо мнозинство. Продължаваме с общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид отегнато на Бедното кралство от Великобритания и Северна Ирландия от Съюза. Докладче господин Теличка. Начало на гласуването, край на гласуването. Плюс 31. Приема се доклада с много голямо мнозинство. След това Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с отегнат на Обединеното кралство е, и на Северна Ирландия от Съюза. Доклад, че госпожа Изабела Демонте, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Браво на вас, госпожо Демонте! Е, повече нямаме е, гласувания. Това беше последното гласуване. Е, и незабавно пристъпваме. А, не. Извинете, имаме малко време. 10 минути почивка, ако нямате нищо против. Тоест, е, ще се върнем към проект за делегирани актове във връзка е, с проекта за делегиран акт относно спецификациите на съвместни интелигентни транспортни системи. Прекъсвам заседанието за 10 минути.

Amen.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

chers колеги! Скъпи колеги, продължаваме нашата работа. Моля всички сътрудници, асистенти да седнат, защото продължаваме нашата работа. Преминаваме към точка 14. Контрол. On Започнахме отново нашата работа. Приказките навън. Точка 14. Ще разгледаме проект на делегиран акт относно спецификациите за съвместни интелигентни транспортни системи. Европейската, Европейската комисия в скоро време ще приеме делегиран акт за съвместните интелигентни транспортни системи, Европейският парламент изрази своето становище чрез доклада на господин Уили. Става дума за системите и ТС и Отправихме няколко въпроса към комисията следствие на дебата, който преведахме през януари. Комисията от, отговори писменно. Този документ ви бе разпространен миналията петък. Бих искала да подчертая значимостта на, на извършване на парламентарния контрол – парламентът има право да бъде информиран по съдържанието на делегираните актове, за да може да упражнява контрол. Можем да излеземе с възражение до два месеца. Надявам се, че комисията ще ни предостави допълнителна информация и ще обясни кога точно ще бъде прият делегираният акт и кога ще бъде предоставен на Европейският парламент. Давам думата на госпожа Клер Депре. А след това ще дам думата на нашата докладчица, госпожа Майснер. И след това ще обсъдиме госпожа Депре. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за това, че давате възможност на комисията а, да обсъди това важно досие с членовете на вашата комисия. Интелигентните транспортни системи е темата. И тя ще бъде наистина включена тази тема в а, а, четвъртия пакет от делегирани актове. Интересът към темата е много голям, така че аз наистина се радвам от това. Естествено, че това е необход... нормално да имате нужда от допълнителна информация и ние го направихме това миналата седмица. Съжалявам за закъснението и се надявам, че днешното обсъждане на мнения ще внесе допълнителна яснота и ще подобри общото разбиране на темата. И разбира се, ако имате допълнителни въпроси, ние сме днес тук да отговорим. Нека да започна с първия слайд и да обясня контекста. И да обясня защо службите на комисията работят толкова активно по темата. Разбира се, това няма да ви очуди малък технически проблем. Извинявам се. Решение. Да, няма да ви очуди, ако кажа, че има много тясна връзка, разбира се, с общата тема за интелигентните транспортни системи. Виждате каква е еволюцията тук на пътните жертви на европейско ниво. Може би си спомняте, че ние работим по този въпрос, именно да обезопасим нашите пътища. И миналата година се забелязва за първи път стагнация именно на жертвите, което означава, че естествено, че можем да подобрим безопасността по пътищата много повече. Аз тук изобщо не говоря за тежките тежко пострадалите, които разбира се са доста голям брой. И не е случайно факта, че комисията работи изключително активно по темата път на безопасност. Тя е, е част от третия мобилен пакет. Плана за действие по път на безопасност и тук има членове на вашата комисия, които са много активни и те представят конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност, както и на транспортните средства. И да се създаде връзка между всички видове транспортни средства и пътната инфраструктура. Тези решения, които ние наричаме CITS, кооперативни и интелигентни трансформни системи. Искам а, да отбележа, че съществуват различни начини с паси, по пасивен и по активен начин. Каква е целта? Ние наричаме кооперативна безопасност. Това не се по този начин не се е работило до момента. Целта на делегирания акт е следната. Бих искал да ви припомня, че е, в рамките на CITS е, са обхванати също така и ползвателите на пътищата в е, обхвата на директивата. Директивата, която беше преработена преди две години. И това е нашия принос именно по тази директива. Какво целим да постигнем с бъдещите мерки? Първо, да се гарантира правна сигурност на инвеститорите и на ползвателите. Като целта е да гарантираме максимална пътна безопасност. И тази директива ще постигне максимален успех, ако всеки ползвател на пътя – е максимално безопасен навсякъде, навсякъде. И това е именно целта на тази идея за така наречената кооперативна съвместна пътна сигурност. Разбира се, че ние желаем да свържем всеки с всички. Но въпросът е, че те трябва, всички ползватели трябва да си да имат доверие. Така че доверието е основен елемент от пътната безопасност – ние желаем всъщност да се ускори хармонизирането на всички законодателни актове. Колкото по-рано започнем, толкова по-добре. И с този делегиран акт бихме желали да създадем условия, условия всъщност за едно повсеместно прилагане на тази директива навсякъде, всички пътища. Това е един елемент, който е наистина уникален за целия сектор. Как ще постигнем това? Имаме един базов сценарий за максимум услуги. И идеята е всъщност да бъдат предоставени послания. И това е началото. Този базов сценарий ще се разшири и ще се променя. По тази причина делегирания регламент ще бъде модифициран и променен многократно. Защо? Ще бъдат добавени услуги. Колкото повече, толкова по-добре. Ще започнем с първата група, която е ограничена и тази група ще бъде разширявана. Работата тече в държавите членки, в сектора за да се хармонизират допълнителни услуги. Но това, както казах, ще бъде добавено посредством делегиран акт. Като разбира се, посредством интелигентните транспортни системи, ние ще а, увеличим и мобилността и всички мобилни услуги. Ние сме отворени за нови технологии. Към момента това, което започнем, ще се развие в бъдеще. Същевременно ние се стремим към съвместимо с базовия сценарий, т.е. всички да бъдат свързани помежду си. Т.е. нуждаем се от правна сигурност, както казах, ще увеличим прилагането по всички пътища, свързаността с всички, както и една продължителност на услугите. на последната ни среща вие помолихте да ви предоставим повече информация за технологиите. Разбира се, за целта ние се средоточаваме върху оперативната съвместимост. Това е една от основните цели на делегирания акт. Обяснихме, че технологиите са като допълнение. Което виждате сега на екрана също беше част от, е, е включено и в писмения ни отговор. Надявам се тази таблица да ви даде повече информация за това, че всъщност делегираният акт не измества интелигентните транспоранторни системи, нито 3, 4 и 5G. Делегираният акт планира а, именно да разшири всъщност подхода към новите технологии. Съвсем накратко ще се спра на защита на данните. Това беше въпрос а, и от дискусията миналия път. Делегираният акт не прилага правна сигурност за защита на данни – Общия регламент защита на данните е всъщност основната рамка за обработване на данни. Именно тези разпоредби ще се прилагат буква по буква. Изискванията на делегирания акт за безопасността са свързани с оптимизирането. И по този начин ще намалим риска от злоупотреба с данни. Работим, разбира се, с колегите от другите генерални дирекции, съвместно с надзорника, Европейския надзорник, защита на данни, както и с Европейския съвет. Така че ние и в рамките на цялостния процес ще се допитваме до тях. Бих искала да ви предоставя малко информация относно елементите, които бяха засегнати и на последната ни среща. За да внеса малко повече яснота по отношение на делеги... бъдещия делегиран акт. На първо място бих искал да кажа, че вие имах, имахте въпроси относно състава на експертната група. Разбира се, ние никога не сме а, смятали, че тази експертна група е с затворен характер. Така че ние поясняваме текста в акта, за да няма недоразумение. Второ, бъдещето, а, одобряването на актове по делегация за в бъдеще. За целта сме включили клауза за преглед защото е много важна взаимовръзката между този делегиран акт и разработката на 5G. Това означава, че ние сме оставили отворена вратичка за включването на нови технологии. Като а, в ход ще ви предоставяме допълнителна информация. Относно безопасността, искам да поясня взаимовръзката между тази мярка, както и други законодателни актове, свързани с безопасността. И за целта искам да отбележа, че съществуват различни нормативни рамки, които целят едно и също нещо и те са взаимодопълняеми. И ще приключа а, като заявя, че ние сме изключително ангажирани относно повсеместното прилагане на интелигентните транспортни системи навсякъде във всички промишлени сектори. Сега конкретно по пътната безопасност, разбира се, на този е, слайд. Това е изключително важно. Именно за това този делегиран акт е на, изключително необходим. И всъщност е, това е залога тук А ако се нуждаете от повече информация, ще ви я предоставим. И аз спазвам, разбира се, молбата на госпожа Дели да се придържам към времето, което ми е дадено. На 13 март делегирания акт ще бъде изпратен с превод на всички езици. За вашето внимание. Надявам се, че спазих даденото ми време. Председателката благодаря. Благодаря, госпожо Депре, за дадените обяснения. Давам думата на нашата докладчица. Госпожо Майснер, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за тази презентация не само днес, но и по принцип за подробната информация, която ни изпратихте. Щеше ще да бъде малко по-добре, ако малко по-раничко ни бяхте изпратили тази информация, за да имам, разбира се, достатъчно време. Но и миналия път ви бях казала, че аз подкрепям този делегиран акт. Подкрепям го и сега. Да, спомняте си, че миналия път имаше доста колеги, които изразиха възражения, съображения и така нататък. Аз проведох много разговори с тях, разгледах различни документи но аз смятам, че комисията не се направи това, за което сме я замолили. Имахме а, доклада и на, от а, колегата Олени, а, а, също така и други колеги са участвали а, от страна на а, Алде. И аз смятам, че е необходимо действително да подобрим пътната безопасност. Обедена съм, че комисията работи ангажирано а, в тази насока и че е настъпил момента да се отворим към а, новите технологии. Това означава 5G. 5G се подкрепа от повечето а, хора, обаче все още технологията не е готова. Някой казва, че може би технологията ще бъде готова едва в края на годината. Трябва ли да чакаме всъщност до края на годината и, и новия парламент. Не, това е загуба на време и рискът е всъщност да забавим нашата цел увеличаване на пътната безопасност. Сега трябва да се направи това. Нека технологията да остане неутрална. Това е ясно за всички. Щом имаме някаква стара технология, нека от нея да се възползваме. От друга страна, разбира се, новите технологии трябва да са съвместими все още има доста технически детайли, които трябва да се решават, а именно дали едновременно могат да се изпращат сигнали от G5 и от 4G. Аз не, не разбирам от тези технически неща, но това, което разбираме, е, че всъщност учените, с които съм провела доста разговори, търсят решения и съм убедена, че технологическия напредък, който вече сме постигнали, ще намери решение, за да се включи в налич... настоящата система и 5G. Така че няма смисъл, разбира се, да изчакваме. Естествено, че ще се намери техническо решение между двете системи. И за мен е ясен този път, че клаузата за преглед, разбира се, позволява именно включването в последствие на а, тази нова технология, така че технологическия напредък а, един, толкова бързо се развива, че аз съм изключително впечатлена от това. <laughs> Може да се окаже, че едва след 3 години, например, тази технология ще бъде готова да бъде приложена навсякъде. Нека да не чакаме толкова дълго. Разбира се, когато се появят нови елементи, те винаги могат да бъдат включени в системата. Явно това е възможно. Именно заради това пледирам да подкрепим този делегиран акт. Както чухме, ще е, съвсем скоро. И разбира се, както познавам нашата работа тук, ще ни е нужен месец наистина, за да е, излезем с е, нашата официална позиция. Сега, разбира се, с нетърпение очаквам коментарите от, колеги, от колегите. Със сигурност не всички споделят моето виждане. Естествено, че съществуват економически, регионални интереси. интереси. Аз се опитвам от европейска гледна точка да погледна на, на тази тема. И смятам, че това е правилното решение. Гумене Месна. Председателката, благодаря госпожо Майснер, господин Вим Вандеркамп. Благодаря ви. Честно казано, аз мога да подкрепя докладчицата госпожа Майснер. Сега няма да навлизам в подробности. Но трябва да си дадем сметка, че съществуват различия. Искам все пак да благодаря на комисията за предоставената информация, където много ясно се разбира за какво става въпрос, кои са приоритетите и кои неща не са чак толкова приоритетни. Този документ обаче не е официален. И не знам каква ще бъде правната стойност на един подобен е, неофициален документ. Например, на страница 7 се посочва. Разработката на 5G може да бъде забавена. Дали това ще се отрази върху бизнес модела? Комисията отговаря не. Разбира се, че продължават разработките и научно-развойната дейност за 5G. Но пак повдигам въпроса за този неофициален документ а, и неговия правен характер. Все пак а, това може да се окаже важно за промишленото развитие. Може би пък аз а, не разбирам нещо. Мисля, че тук става въпрос не само а, за пътната безопасност. Интелигентните транспортни системи са, са нещо много по-голямо. И взаимовръзките са а, налич, налични, те са на лице. Ясно е, че те се използват за а, целите на а, пътния транспорт, а, интернет, а, 5G и така нататък но и в много други сектори. Но бих искал сега да задам съществен и един друг важен за мен въпрос. А именно, а, какво е значението и каква е процедурата във връзка с член 33? Госпожа Майснер също каза, че новите технологии могат да бъдат включвани за напред Но в какви са сроковете, които си залага комисията? Никъде не са посочени. И тук аз гледам малко по-различно от колегата Майснер. Как можем да реагираме бързо и адекватно, ако в рамките на 6 месеца се появят нови технологии и ние желаем да ги включим? Как ще бъдат решени проблемите с оперативната съвместимост в такъв случай? Малко ми се струва странно, че комисията казва, че подходът не е технологично неутрален. Основният въпрос кога точно 5G може да се внедри в а, тази област и съответно да бъде изготвен делегирания акт. Що се отнася до а, асоциацията на а, обществения транспорт в държавите членки, то те не, не гледат толкова оптимистично. Например, системите за управление на влаковете, на железницата, градовете и между градовете. Дали 5G ще се внедри и в тази система? Или тук става въпрос за едностранни решения, кой сектор ще прилага именно а, тези интернет решения. La parole est à vous. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite im Namen der sozialistischen Fraktion, insbesondere an die Europäische Kommission. So, ähm... Много ви благодаря от името на а, социалисти и демократи. Бих искал да отбележа следното. Според мен трябва да бъдем а, наистина внимателни, а не толкова бързи мисля, че и миналата седмица имаше а, а, нещастен случай в а, а, Штатите, което посочва, че ние в а, а, Европа следваме правилния път, а именно не да избързваме, а, а, което да бъде в ущърп а, на хората и до, а, да доведе до повече жертви по пътищата. Аз още не мога да дам оценката си по документа, който не е официален, но малкото, което прочетох, ми се струва, че всъщност добре се разграничава между кратки отсечки и, и дълги отсечки. Тоест технологията, с която разполагаме към момента, вече се прилага и може да се а, а, работи с тази технология, а, защото е приключил тестовия период. Което означава, че всъщност ние се намираме в конкурентна ситуация с други региони по света. Тоест, наличните технологии са на, могат да работят и нека изкуствено да не забавя обаче научно-развойната дейност – нека да се стремим към технологична неутралност, оперативна съвместимост, т.е. тогава, когато вече 5G е достатъчно разработен, да може да се използва повсеместно. За, както за камиони, така и за автомобили, които не са нови, т.е. които са произведени преди години. Това е много важен елемент. Тоест, прилагането, прилагането на тази технология в пътния сектор наистина трябва да работи, а не да се стига до някакви смесени а, пътни ситуации, където имаме средства, превозни средства, които не са оперативно съвместими и в крайна сметка да разполагаме с технология, която може да се използва само в новите автомобили. Тоест, нека да използваме технологията, която в момент, с която в момента разполагаме. И а, би следвало да бъде възможно по а, магис... автомагистралите именно да се има такава възможност да се използва 5G. Между впрочем, в, на определени а, автомагистрални отсечки в Германия се правят такива изпитвания и можем да се получим от подобни изследвания и техните резултати. Очаквам с нетърпение следващия а, дебат тук, а, след като всички сме се запознали внимателно с а, документа на а, комисията и се надявам вече да сме постигнали технологична неутралност но, както казах, няма смисъл изкуствено да забавяме процеса. И още веднъж искам да благодаря на комисията за изготвянето на документа, както и за сътрудничеството. Председателката, благодаря господин Артур. Господин Рике, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Европейската комисия, както за изложението, което направи, така и за документите, които ни изпрати. Когато за първ път получихме новината за този делегиран акт, аз бях доста изненадан. Зададох си въпрос дали всъщност в това предложение не се крият някои неща много хора се допитаха до мен, дори се срещнах с представители на комисията оставам много резервиран. Аз е, имам възражения. Сега е момента да употребя думата възражения. Е, както де юре, така и де факто. Разбира се, във връзка с сигурността, която комисията и изтъква, това не се обсъжда, няма никакъв проблем по това. Искаме да подобрим сигурността, да използваме всяка технология, която може да предостави сигурност. Това не се обсъжда и смятам, че е, споделяме мнението ви. Но поставям проблем, свързан с формата. Проблем де, де, де юре. Сега, вие променяте текст и го наричате изпълнителен акт. И искам да ви кажа, че е, във времето е имало много такива изпълнителни актове. Между 2010 и 2019 година света изцяло се е променил. Първата ми забележка, първия ми въпрос е дали да не се върнем към директивата по същество. Светът не е същия, нито от гледна точка на технологиите, нито от гледна точка на услугите. Мисля, че такава поредица от изпълнителни актове е напълно неуместна. И е, сега е, е, е, е ще направя втора забележка – отново съм очуден по формата, по формата, как точно протичат нещата. Трябваше да представите изпълнителен акт на 13 март. Поне така казахте. Това е по-малко от един месец преди да е, спрат е, военните действия в Европейския парламент. Така че е, нашата дискусия има характер на на, на парламентарна дискусия. Този текст не е закон. Добре, обаче, вижте в какъв момент пристигат тези доклади в Европейския парламент. Мярката е изключително сериозна. Говоря сега по същество. Изпълнителни актове по, по застарали директиви. Те са важни. Сега ли ги внасяте, когато парламента се променя? Е, по формата имам съмнения. Още повече, че е, това решение води до много тежки последици. Отново по формата, колегата каза. Съжалявам, обикновено онова, което ръководи изпълнителните актове е технологичната неутралност. А вие твърдите, че в нашето предложение няма технологична неутралност. Тя не е спазена. Това много ме смущава. Много ме смущава, защото този избор води до много сериозни последици. Не говорим за това да се каже тръгваме към УИФИ и после ще се съчленят нещата, за да вървим към напредък. Това не е вярно. Това е избор, който очертава насока. Защо? Защото е, няма възходяща интероперабилност. Това, което правите в тази област, няма да приложите в друга област. Тоест, е, какъв избор правите между технологии? Това ме очудва още повече, че не съм видял вашите проучвания за въздействие и за цена. А проучването на въздействието може да покаже, че нещата са много скъпи. Ако това се приложи спрямо инфраструктурата, спрямо е, технологичния избор, това ще се отрази на употребата на системата и на самата технология. Тогава ще кажете, е, технологията представлява интерес, защото може да бъде разгърната. Обаче прочетох внимателно. Не виждам как може това да се приложи към инфраструктура, свързана с сигурността на автомобилния транспорт. И не това казват нито е, държавите членки, нито е, самите участници в отрасъла. Така че избора ви не е толкова очевиден, когато погледнем нещата страна по страна, технология по технология. Още повече е, постиженията едни и същи ли са? Не са. Ако се съгласим с вашия избор, шорт е, е, range трябва да имаме лайфи, а обаче за лонг трябва да останем на 3G или на 4G. Тоест, това са съвсем различни решения за инфраструктурата. Това най-добър технологичен избор ли е в световен мащаб? Ако погледнем конкуренцията, нещата не са толкова сигурни. Китай далеч не е направила този избор. А, тази част от пейзажа заслужава внимание. Още по-интересно, в Съединените щати имаше дискусия от същия тип и там има ясен избор избор за 5G, поне се насочват към избор към 5G. Може би ще има е, междинна фаза заедно с Wi-Fi. Все пак е, трябва да се вземе предвид това. Да, е, по, по, по, по, по този случай, по, по, по този въпрос трябва да се зададем много въпроси. Факта, че няма технологична неутралност, че дискусията далеч не е толкова ясна по интереса по интереса, по интереса на различните участници. Е, ще спра до тук, макар и да имам други забележки. Всички настояват на необходимостта да се развие и да се приложи 5G в Европа. Е, след фаза на е, увъртане, все пак е, има мнения, които през следващите месеци и години трябва да бъдат взети под внимание. По този начин не се ли забавя и обесърчава прилагането на 5G регулярно? Естествено, че да, защото виждаме, че от приложното поле отпадат цели части. Ако, ако избера 5G само за телекомуникации и за телефони, не е същото, ако същото е, приложение се окаже необходимо. Чувството ми е, че има много причини, поради които да се замислим. Е, мисля, че тази процедура е прибързана, не е естествена спрямо процедурата, която комисията обичайно прилага и при тези условия дискусията продължава, но не съм убеден, че трябва да направим този избор при толкова прибързани условия. Председателката благодаря господин Рике. И аз се бях записала от името на групата на зелените. Няма да повтарям онова, което вече е казано, но по самата процедура, аз не разбирам комисията. Не разбирам защо не дойдохте е, да говорите с нас, да ни кажете всичко това преди една година. Същинският въпрос е тук. Аз е, нямам нищо против да говорим по въпроса днес, но ясно разбирате, че е, чисто процедурно е малко късно. Защо? Е, защото ни остават е, е, двата месеца е, по правилник за упражняване на правото ни на разглеждане на делегирани актове. Така че или ще създадем изключение, кое... или трябва да спазим правилото. И като председателка аз мога да ви кажа, че ще, ще се наложи да се отнесем към тази процедура доста бързо, в доста кратки срокове. На второ място, почти съм съгласна с господин Рике. Господин Рике е прав за много неща, но по същество има един въпрос, който трябва да повдигнем – вие казвате, че документът ни е изпратен миналия петък. Говорим за технология ИТС СНЖ, че тя вече се прилага в Европа. Но това не е написано във вашия документ. Да, искам да разбера конкретно. Прилага се в Европа. Можете ли да ни кажете конкретно днес къде, от кого и какви са резултатите към днешна дата? Ще спра до тук. Господин Кор, имате думата. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das letzte Mal, als wir im Ausschuss dieses Thema behandelt haben, konnte ich leider nicht anwesend sein. Благодаря. Е, последния път е, не бях тук, е, за съжаление, но чух понятието технологична неутралност. То беше употребено няколко пъти днес. Скъпи колеги, е, този довод е, технологична неутралност, е, добре, прави сте, това е важно, това е важно, особено за нас от политическа гледна точка. Важно е обаче и въвеждането на различни проекти, които не следва да бъдат забавени, просто защото не знаем дали говорим за една и съща технология. Говорим за комуникация, която трябва да се създаде между превозните средства и инфраструктурата. Технологията е на лице, инфраструктурата ще се подобри, използването на системи е, в помощ на управлението или е, управление без шофьори ще се развиват. Това са нови нива които ще постигаме, трябва да има критерии за съвместимост между системите. Тя трябва да се гарантира. Има ново поколение, което трябва да може да комуникира с новото технологично поколение. За това става въпрос. Всяка система трябва да може да комуникира с друга система, от друго превозно средство, което идва от друга страна на Европейския съюз. Тази комуникация трябва да бъде възможна. На лице са всички нови технологии, които да позволяват това. А ако има превозни средства, които не могат да комуникират с други превозни средства, изпадаме в затруднено положение. Комисията в делегирания акт предвижда технологични спецификации, по принцип те водят по по-голяма безопасност на автомобилния транспорт. Да не чакаме, има 25 000 начина да защитим това. Е, не забравяйте колко хора загиват ежегодно на улицата. Това трябва да ни кара да реагираме. Благодаря много, господин Кор. Трябва наистина да побързаме. Разглеждаме един нон-пейпер на комисията от 2016 година. Тоест, не става, не става дума за обсъждане на тази тема за първ път. Трябва да поемем малко е, е След е, по-малко от два месеца нашия мандат приключва. Какво направихме през цялото това време? жизнено важно е да бъдат спасени човешки живота, животи и същевременно да вървим напред. Така че комисията може да излезе с нови изисквания, които да бъдат свързани с новите технологии. Но важното е да да не се придържаме безкрайно и само към а, технологическата, не, технологическия неутралитет. Важно е това, което а, приемеме да бъде в а, добре за малките и средни предприятия и за да може да се управляват потоците на движение. Е, госпожо председател, е, не мога да разбера защо толкова, толкова, толкова, толкова време не направихме нищо. Така че аз. Е, аз смятам, че този нон-пейпер трябва да се изпрати веднага на парламента и на съвета и колегите да могат бързо да се произнесат и нещата да могат да влезат в сила колкото се може по-бързо, за да може наистина Европа да тръгне по пътя на конкурентоспособността. Благодаря, господин Иван на Митенбург. Госпожа Деркънен, извинявайте, не ви видях. Благодаря, госпожо председател. Само няколко думи за е, технологическата неутралност. Комисията каза, че това са технологии, които в подхода си не са неутрални. А, затова смя, смятам, че е много важна комуникационния микс да, да бъде включен още от самото начало, защото ето сега комисията казва, че че тези тех, тех, технологии не са неутрални. Всъщност в Си и ТС се включва само 5G, така че много технологии остават отвън на този пакет включително 3G и 4G. Така че аз мисля, че ние трябва да, да продължиме по е, линията, която сме приели в е, стратегията, че искаме е, технологически неутралитет и същевременно включване на е, комуникатор... комуникационния микс още от самото начало на концепта. Благодаря госпожа Веркюнен, госпожа Депре. Имате думата, за да отговорите на нашите въпроси. Благодаря. директивата вече е, е неактуална. Повярвайте ми. Ако трябва да разбиеме мерки по силата на тази директива, е, ще трябва да, да се потрудиме много. Просто това законодателство е абсолютно остаряло. Ние кът, кът... Много стартъп, много предоставащи мултиинформационни е, услуги използват това, този вид технология. От 2010 година Знам. Знам, че парламента много се постара да, да работи по този документ благодарение на комисията и парламента наистина можахме да създадем един пакет на, за интермодалност в този случай. Но сега да се върнем назад. Сега. А, знам, че има, знам, че има дискусия за 5G, така че ето връщам тук този график и Госпожо Верконен, ние въобще не ограничаваме е, цялата технология. Мога просто да ги да ви обясна, защото сега го, защо сега го правихме. Разбира се, можехме да разгърнем някакво законодателство в миналото, без да вземем предвид кога и какво ще се случи в различните държави членки. Този път се опитахме да действаме интелигентно. Тоест, нека да използваме а, е, различните а, е, методи за свързване на Европа. Нека да разгледаме решенията на различните държави членки. Но тогава не можехме да завършиме процеса на хармонизация за 3G и 4G. Следващият делегиран акт ще бъде посветен на това. Много ви моля, не се съмнявайте. Всичко това вече е предвидено и се действа. 5G. За 5G Нека се върнем към плана за действие за 5G. Още, още тогава бяхме предвидели съпоставимост и съвместимост между различните технологии, за да, за да можем да включим новите технологични развития в концепта и да можем да излеземе с нови решения. И колкото по-бързо го направим, толкова по-добре. Може би по-трудно ще е, че някои, су, някои суражения не притежават 5G и не могат, и не могат да приспособят днешните съоръжения към това, което ще стане за бъдеще. Тоест в един момент ще се сблъскаме с потребители, които ще търсят решения, с които не разполагаме. Така че трябва ли да чакаме ли или сме в края на един процес? Аз мисля, че ще, ще проключиме първата фаза на този процес. Но този процес трябва да бъде цялостен. Четири години вече работиме по този въпрос. И ако и ние още тогава не искахме да излезем веднага с делегаран, а, делегиран акт. Искахме нещата да бъдат много по-ясни. И вие тогава взехте, поз, взехте позиция. Вие изкръзихте вашето становище по този документ. Това беше през 2016 година. Така, ще бъдат ли същите услуги като при 5G? Може би не, може би по-развити но нашето намерение е да интегрираме всички тези процеси. Трябва да има ретро е, съвместимост, но същевременно това не означава, че ще се ограничим до една технология. Ние не сме е, решили, че ще се ограничиме само до една технология. Не, не, ние а, разглеждаме и другите технологии. В никакъв случай не създаваме пречки за или противопоставяне на различните технологии. Също така този, този регламент няма за цел да определя чест, а, частотните а, ленти. По-скоро как да улесниме достъпа до градския спектрум. Член 33. Искам само да повторя, че ние сме е, отворени към всички възможни е, технологии и целта е да бъдем колкото се може по-устойчиви, за да можем да включим допълнителни, да интегрираме допълнителни е, технологии, кол, когато се наложи и колкото може по, по-бързо. Where is deployment taking uh, place? Well, it's taking place. къде се къде се променят нещата в много държави членки. Чрез механизма за свързване на Европа наблегнахме на хармонизация в държавите членки. И много от техническите спецификации не са само резултати, които ние сме получили. Не, те са. Те са. А, те са постигнати чрез а, прилагане на пилотни проекти в 16 държави членки. И в момента, в който ще има Е, хармонизиране, ще, ще има много постигнати резултати. Госпожа Депре, защо, защо не споменете държавите членки? Мога да го направя. Го работиме с а, а, Германия. Е, in, in fact, all of West. Всъщност, Северна, Западна и Южна Европа. 16 държави членки и 5 други страни участват в работата на тази платформа. Обединено кралство Ирландия, Испания, Португалия, Италия, Словения, Австрия, Швейцария е асоциирана. Чехия, Германия, Нидерландия, Белгия, Унгария, Дания, Швеция, Финландия. Нова Зеландия също асоци... асоцииране. И Австралия. Абе, я кажете, тези, които не са вътре, може би по-бързо ще Всъщност исто... източна, източна Европа. В източна Европа някои държави членки се подготвят за членство. И на последно, за non-paper. Изпратихме ви информацията колкото може по-бързо. Но това не е съобщение на комисията официално. След една седмица ще сме подготвили документа и тогава ще ви го предоставим официално. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Депре. Значи, що се отнася до графика, вие е, твърдите, че ще получиме делегираният акт на 13 март. Сигурна ли сте? Е, госпожо Майснер, искате думата от... Да, благодаря ви. Ще се опитам накратко да отговаря. Мисля, че преди 10 години никой не можеше да си представи, че сега ще говорим за въвеждането на технология, която ще увеличи пътната безопасност и комуникацията между пътните превозни средства. Преди 10 години някой беше, сигурно щеше да каже, че това е някакъв а, роман. Сега, аз казах, разбира се, че тук става въпрос за техническа неутралност, например, тъй като става въпрос за различни технологии, например, декарбонизация, имаме автомобили с биогаз и много други технологии. За целта се нуждаем от неутралност. А сега, ако разполагаме само с една технология, която работи, то тогава не може да се говори за неутралност. Така че е правилно наистина да продължим с научно-развойната дейност и да предоставим възможност 5G да се включи на по-късен етап. Както и казах преди малко, наблюдавам колко бързо се развива технологичния напредък, така че дали ще е възможно, нали, то единственото разумно решение е бързо да се включи. Не разбира се да се стига до някаква смесена ситуация. Естествено, че най-добре ще бъде за бъдещето всички автомобили да си, говорят помежду си това е едната страна, разбира се, има много други, които са скептични а, и не биха желали, аз не желая моят автомобил да пренася, предоставя данни, мои данни и така нататък. Естествено, че не можете да принудите автомобилите и шофьорите наистина да се включат изцяло в а, системата. Но смятам, че да, действително е, трябва да признаем, че има а, притеснения, а, но а, въпреки това работата към технологичната неутралност трябва да продължава. И смятам, че наистина трябва да подкрепим този документ. Очаквам го с нетърпение в месеца, който ни предстои. Благодаря. Благодаря. Господин Ван Декамп. Благодаря, господин госпожо председател. нека да не бъдеме доктринари. Е, коме, всич, всички говорят за 5G, но аз просто попитах дали член 33 може да бъде адаптиран така, че как ще се какви ще бъдат нормите, как, кога ще бъдат въведени тези нови технологии, какви ще бъдат звената, които ще се занимават това. На това никой не ми отговори. Well. Както вече казахме и ще повторя още веднъж. Комисията е изцяло убедена, че 5G е важно от значимост но това, което не можем да не правиме е да видиме как, как ще изглежда бъдещето, в кой, в кой ден ще се появи и за какви услуги ще се използва. Затова в клаузата за преразглеждане се е, включва възможността да се извършват промени. Комисията, разбира се, ще, раз, ще, раз, ще разгледа всички тези промени, но нито знаем кога ще дойдат, нито кога. Просто казваме, ще го направиме веднага, щом е, има необходимост от това. Второ, казахме, че, че след два месеца това досие ще бъде предоставено на експертна група. Тоест всички заинтересовани страни от е, частния сектор и от публичния сектор ще имат поглед върху това досие. Опит, опитваме се да, да, да разбереме колко време е необходимено време, но не можем днес да вземем решение, защото не знаеме точно какво ще бъде съдържанието на документа. Има и правен аргумент. Комисията има право на инициатива, така че а, ние не можем да вземеме някакво решение, без да знаем всъщност какво е съдържанието на това решение. Така че още веднъж казваме, ние сме убедени, че тази технология ще бъде въведена, че ще бъде от значение, но и в момента, в който това стане, няма да е, бавиме нещата. Обещаваме го от още днес. Благодаря на комисията. Благодаря, че ни отделихте време и да така ни дадахте някои обяснения, които бяха необходими. А сега бих помолила на депутатите да останат в залата и да помоля другите да напуснат, тъй като продължаваме нашата работа при закрити врати. Така че тези, които нямат право да присъстват на заседанието, моля да напуснат залата.